Good morning, ladies and gentlemen. We have already... Добро утро, дами и господа. Вече 32 от нашите колеги дойдоха в залата, така че можем да стартираме сутрешното заседание. Първата точка от нашия дневен наред е гласуването. И така, всички ли имате карти за гласуване? Чудесно. Започваме да гласуваме по първия доклад на господин Варка Салсисо за политиката за сближаване и стратегиите за интелигентна специализация. Научно-развойните иновации са нещо важно, което е залегнало в политиката за сближаване 2014-2020, защото подпомагат концентрацията и развитието на европейските стратегически фондове и водят до по-добро представяне във връзка с изпълнението на място. Възоснова на сравнителните предимства и възможности във всеки регион. Те дават възможност да се изгради економика на знанието, а това е валидно не само за добре развитите региони и за тези, които не са добре развити. Нашия докладчик представи доклада си и до крайния срок за изменение 28 февруари, ако правилно чухме са внесени 137 изменения. Докладчик е внесъл и няколко компромисни изменения. Преди да преминем към самото гласуване, дали господин Валкър се би искал да вземе думата? Искате ли? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа. Искам да благодаря съвсем сърдечно на всички, които дадоха своя принос с изменения, идеи. Така че, вярвам, първоначалния текст наистина беше обогатен. Затова отново благодаря на всички, които помогнаха да постигнем най-добрия текст. Благодаря. А сега можем да преминем към гласуването на, господин, на доклад на господин Валкер Сел. 27 изменение, параграф 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Извинявайте. Изменение 32. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се? Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се? Приема се. 38 изменение за. Против. Въздържали се? Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение четвърте. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 83-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 116 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 изменение за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 124 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 127 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 133 за, против, въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. Изменение 133. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. 133-то изменение е ясно е. Изменение 134 за, против, въздържали се, приема се. 135-то изменение за,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 Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Съображение 11. За, против, извинява се председателката. Съображение 8. Изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 по съображенията. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. И сега нека гласуваме по целия доклад, колеги. Гласуването започва. Край на гласуването. И доклада е прият. Поздравление за докладчика. Okay, now... И така, продължаваме с докладът относно изпълнението на тематичната цел за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Доклада по изпълнението на комисията, девети член, регламент още приложимите разпоредби е насочен към основна тематична цел 3. Анализира се изпълнението на синергията и докладът прави оценка на изпълнението на тематична цел 3, що се отнася до инвестиционните приоритети и конкретните условия, както и критериите за изпълнение. Нашия докладчик, госпожа Дамато, представи през февруари своя проекто доклад. 171 са измененията, които са внесени. Докладчицата също предлага редица компромисни изменения. Искате ли думата, госпожо? Заповядайте. Soltanto per, per ringraziare chi ha voluto. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на онези колеги, които ми помогнаха в подготовката на доклада. Изключително позитивно беше отношението на всички работещи по него и всъщност добре се разви всички. Успях да се срещна с всички от тези депутати, които предложиха своите изменения. Мисля, че свършихме чудесна работа. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Заповядайте. Към лба Няколко предложения за изменения има. Някои от цифрите обаче не са ясни за източниците. 13,9 е, и така нататък. Е, просто за да минат предложенията искам да проверите технически дали цифрите са, съответстват и са верните. Okay. The, you, you, you... Председателката, имате предвид е, данните в доклада или в списъка за гласуване? Е, Има предложение за изменение, например 37-мо изменение, където не се дава съответния източник. Не мога да го е, проверя Моята молба е секретарията просто чисто технически да види, може би вносителят или докладчика ще обяснят. Но просто не бих искала до пленарна зала да стигне е, този текст с е, фалшивите, с грешни, погрешните цифри. Добре, значи сме изправени пред проблем. Защото ако приемем доклада днес, ние не можем да променяме нищо в него повече. Така че такъв е контекста на разискванията. И днес ние следва да гласуваме доклада. Не можем да разискваме по същество съдържанието. Äh, Но съвсем нормално е в на пленарна зала да се каже, дори е, трябва да се направят някои технически е, доуточнения. Може би госпожа Дамато би могла накратко да обясни. Е, проблемът е, че аз не знам откъде идват тези числа и, и нямам начин да го проверя. Ето защо бих искала да има възможност отново да се провери ето защо именно преди гласуването поставам въпроса, да е ясно, че съдържанието на, на измененията е окей. Okay. Просто искам само чисто технически да се сверят цифрите и защото след като го правя и го предлагам преди гласуването, би трябвало да е възможно. Благодаря ви много. Госпожа Демато, дали можете да обясните, да дадете отговор по зададените въпроси по изменението? Имате думата госпожа Демате. Аз мога да уверя моята колега, че екипът, секретарията, колегите, всички, които работиха, по въпроса, че наистина това са официални източници, по които сме работили. Ако колегите имат нужда от допълнително доказателство, за това разбирам, разбира се, подобно искане, можем да изпратим на колегата съответно документите и данните, откъдето сме извлекли съответните цифри. Благодаря. Председателката, госпожа Крал, съгласна ли сте? Удовлетворени сте? Госпожа Демато е готова да ви изпрати информация на вас, на всеки друг колега, който проявява интерес относно източниците на данните, които се упоменават в доклада. Добре, тогава значи сме готови да започнем гласуването по доклада. Благодаря ви. Започваме с компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 40 изменение. А, компромис 2. Пада. Значи Пада 40 компромис. Втори за, против, приема се. 53-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис трети. За, против, въздържали се, приема се. 55-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромис четвърти. За, Искате проверка ли? Добре. Проверка на 55-то изменение. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. И се приема. Продължаваме с четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Проверка на 67. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме към девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Има, извинете, две части. Е, ще повторя гласуването. Първа част на компромис 9. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Шести за, против, въздържали се, приема се. 78 в две части. Не. Гласуваме само първата част. За първата част. We go to compromise 7. Компромис седми. Поправя се председателката. Моля да ме извините. Компромис седми. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не е възможно. Нека да проверим осми компромис с е, режим електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Разбира се, че се приема. Текстът е компромисен. 99-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 101. Да, моля. Но ние не гласувахме първа част 88 изменение. В е, моя списък пише, че ако се приеме шести компромис, втората част на 78 се обхваща. Председателката, права сте. Да, опитах се да подходя така, но чух, че преминаваме към седми компромис. Абсолютно права сте, госпожо. Връщаме се обратно 78 изменение. Разделно гласуване и трябва да гласуваме първата част най-напред. Първата част 78 за. Против. Въздържали се. Трябва да го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте на първата част 78 изменение. The vote is open. Прекратете гласуването. Приема се. Сега можем да продължим отново с 101. Нали? Правилно ли е? Да. 101. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десети компромис. За против, въздържали се. Приема се. 11. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 20. За, против, въздържали се. Приема се. 12. Компромис. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 121. За, против, въздържали се, приема се. 13 компромис. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора час. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 134-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 156-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Да проверим с електронно гласуване 156-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 трябва да го проверим с електронно гласуване. 15-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с 22-и компромис за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се. Приема се. 22 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 25 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим 37 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега по окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Докладът се приема. Поздравление, госпожа Демато. We, we continue now with the сега продължаваме с дейности, въздействие и добавена стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията между 2007 и 2014. Employment committee is the... Responsible... Отговорната комисия е, е комисията по заетост. Те предлагат е, Реджи дават е, становище, координатори, е, чрез координатори писмена процедура. Е, Комисията по заетост прави оценка на този фонд въз основа на констатациите на независим консултант за периода между 13-14. Двата документа се основават на данни които са представили държавите членки, е, правят се и препоръки за бъдещото ползване на този фонд. Господин Дойч е докладчика ни е, за комисията Реджи. Той предложи проекто становището е, на януарското заседание на Реджи. До крайния срок получихме 48 предложения за изменения. Докладчикът е изработил пет компромисни, предлага пет компромисни изменения. Гласуването в Комисията по заето ще бъде през юни. Сега да гласуваме. Започваме с компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се,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 Приема се. А, отпада, извинете. 28 за, против, въздържали се, отпада. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение да, за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 тук имаме устно предложение за изменение. Моля. Благодаря, госпожо председател. От името на докладчика Томаш Дойч бих искал да е, внеса това техническо изменение устно. Всъщност можете да го откриете в края на първоначалния лист, е, списък за гласуване, но аз лично, собствено не го виждам тук, така че ако желаете, мога и да го изчета за да използва максимално ефективността на интервенциите по е, е, този фонд е, и призоваваме европейските институции, националните, регионални и местни органи да упростят и ускорят процеса на вземане на решение и да гарантират навременно изплащане на бенефициентите на този фонд, както и одобрение на заявките в срок от 303 дни, 10 е, месеца, за да може да се е, сведе до е, да, си, да бъде максимално въздействие на фонда. Това изисква, ще доведе до по-бързо и по-ефективно набиране на... Това изисква по-бързо и по-ефективно набиране на заявките, на мълбите. Някой има ли против това устно изменение? Няма. Тогава гласуваме по 38 изменение с устното такова. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 39. За, против, въздържали се, приема се. Чет 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим електронно, ако обичате. 43-то изменение, електронно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 40 46-то изменение – тъй като 45-то е оттеглено. За 46-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване, поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Това становище се приема. Благодаря на всички. И сега продължаваме с следващата гласуване. Комисията по транспорт и туризъм, ТРАН, изготвя доклад по за собствена инициатива за транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа. Реджи излиза със становище. Имаме, проявяваме интерес, тъй като добрите транспортни системи са важни за регионалното развитие и за е, това ще помогне за е, регионалните политики, би трябвало да подпомагат развитието на, на транспортна инфраструктура. На 17 март е внесено предложението на Реги. До, е, траен, до крайния срок са внесли 51 изменения и е, докладчик е внесъл компромисни изменения, е, така че не виждам докладчика, затова минаваме е, направо към гласуването. Изглежда нещо съм пропуснала, някаква нещо смешно. Мисля, че той би трябвало да... Неговия дух е тук с нас, така че с духа на докладчика можем да започнем да гласуваме в духа на докладчика. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Измене 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, в две части. За първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. 26. Не, компромис 5, извинява се председателката. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отпада. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51. За, против, въздържали се, отпада. И сега окончателно по лично, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Становището се приема. Да, духа на господин Целър ни помогна. И сега... The spirits again. Industry... Сега Комисията по е, индустрия, научно-изследователски научни изследвания и енергетика изготвя е, съобщение на същото заглавие. С заглавието обновя... доклад за напредъка по обновяемите енергийни източници. Това е, е, е връзката е отношение към е, постигне на целите Европа 2020. До крайния срок бяха внесени 48 изменения. Докладчика предлага и компромисни изменения. Господин Омарже ни помоли е, да го извиним, че не може да присъства и неговия дух ще бъде с нас. и така, започваме да гласуваме по проекто становището. Please, compromise one. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Изменение 8. Електронно гласуване. Гласуването започва. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. За. Извинявайте, има устно изменение, искане за устно изменение от докладчика. Има ли някой, който да го представи? Не. Имате информация за устното изменение, някой да е против? Не. В такъв случай пригласуваме гласуваме 17 изменение, с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме. Гласувайте по изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И се отхвърля. 19-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против,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 Край на гласуването. И се приема 38 изменение. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. И стигаме до крайното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. и становището се приема. Благодаря ви. И сега минаваме към новата ни политика. От името на НП госпожа Малетич е поставила въпрос с дебат Става въпрос за засилване на изпълнението на политиката по сближаване. Координаторите одобриха това през месец януари и съответно това беше потвърдено от редовното заседание на комисията Реджи. Беше и подкрепено от това как трябва да се разглеждат въпросите и предложенията за резолюция. Ние чухме и предложението през последното застание през месец март. Крайният срок беше 21 март за внасяне на изменение. 47 изменения бяха 37, извинявайте, бяха внесени, ако резолюцията бъде прията днес от нашата комисия. Секретарията ще го предаде заедно с проекто въпрос, за да може това да бъде разгледано на конференцията на председателите на групи. Конференцията е тази, която взема окончателно решение дали даден въпрос и съответно проекто резолюция да бъдат включени в дневния ред за пленарната сесия. Госпожа Малетич, искате ли да вземете думата? Заповядайте. Искам само да ви благодаря на вас и на всички колеги за това, че подкрепиха резолюцията и че работиха много сериозно по измененията и компромисите. Благодаря много. Благодаря и за това, че работим по силата на тази нова процедура. Председателката, благодаря. Сега нека да започнем гласуването във връзка с предложението за резолюция и устен въпрос. Започваме с компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. И изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за,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 И така приехме устния въпрос и предложение за резолюция. Да, на време наистина. Благодаря много на всички за оказаната подкрепа. Благодаря на всички от комисията. Now we continue with и така, сега продължаваме с следващата част от нашия дневен ред. Следващата точка е проект от доклада, свързан с стратегията на Европейския съюз за региона на Алпите. Стратегията засяга 7 на брой страни, 5 от които са държави членки на Европейския съюз а две не са членове на Европейския съюз. Четиридесет и осем региона са включени в тази стратегия, а самата зона е дом на повече от 80 милиона граждани. Има три тематични политически области, част от които са околната среда, енергетиката и мобилността. Доклада се фокусира върху потенциала на европейските структурни инвестиционни фондове, както и други възможности за финансиране от страна на Европейския съюз за стратегическото планиране между градските и алпийски региони. Също така изисква от държавите членки. Извинявайте, мога ли да помоля онези от вас, които искат да напуснат залата, да го направят тихо? Благодаря. И така, докладчика е госпожа Бресо. Днес тя ще представи своя проекто доклад. Предлагам крайния срок за внасяне на изменения да е днес до края, извинявайте, 26 април до края на деня. Ще ви припомня крайния срок, а сега давам думата на госпожа Бресо, за да ни запознае с своя проекто доклад. Заповядайте. Благодаря, благодаря ви много, госпожо председател. Искам само да ви напомня, че а, може би още в първия параграф на този доклад, в секцията с общите коментари, може би Пропуснахме да споменем темата за управлението, а това е една от четирите опорни точки на Алпийската стратегия. Това може да бъде променено с помощта на изменения. Доклада, както вие ни напомнихте, е съвързан с първата макрорегионална стратегия, която не е свързана с морски региони, става въпрос за планински, алпийски регион – но също така и за преталпийската зона и околните зони. Става въпрос за един стратегически проект, който има за цел да свърже планините Алпийския регион с високо развитите региони около този регион. И тъй като става въпрос за сериозен мащаб 48 региона, 7 държави, милиони граждани, въпросът за управлението е изключително значение. Поради тази причина европейските структурни инвестиционни фондове всъщност бяха оформени и бяха разпределени преди тази стратегия да бъде създадена. Но в тяхното използване те трябва да бъдат използвани като общи инструменти за развитие на тези региони. Разбира се, става въпрос за използване на различни европейски фондове, които могат да бъдат фокусирани върху конкретни програми, свързани с Алпийския регион. Например, програмата LIFE, програмата COSMO, програмата Horizon или Horizon, така нататък. В становището се казва, че комисията трябва да види каква е добавената стойност, която се добавя по отношение на предизвикателствата, пред които е изправен Алпийския регион. Освен това има допълнителни съображения по отношение на управлението. Те са свързани с това, че ние призоваваме парламента да участва в управляващите органи, извинявайте, на този регион, е комисията не трябва да има само поддържаща функция или координираща функция, а по-сериозна функция. Изпълнението трябва да бъде оценено с помощта на обективни критерии и във връзка с въпроса за управлението. Очевидно, Столицата на тези страни са много отдалечени от центъра на Алпийския регион и поради тази причина изпълнението трябва да бъде поверено най-вече на местните регионални власти и на заинтересованите лица на местно ниво, които са поели ангажимент да работят за развиването на този регион. Това трябва да бъде направено, като се спазва принципа за субсидиарност и управление на много нива. Стратегията се фокусира върху три основни тематични области. Първо, економически растеж и иновации. Там става въпрос за сътрудничество между този регион и комисията, за да може да има адхок инвестиционна платформа, като се използват различни фондове, включително и тези от плана Юнкер, за да се гарантира, че можем да оформим една а, производствена линия за проекти, които могат да се възползват от тази платформа и съответно да привлекат инвеститори. Нямам време да разгледам всичко подробно, но има различни неща, свързани с това, че Алпийския регион не е просто една област, която трябва да бъде запазена в традиционния си облик с традиционните за това място дейности но трябва да разгледаме и въпроса за иновациите, защото това може да се случи е, там. В макрорегионите има много университети и научно-развойни центрове и е възможно, всъщност, извинявайте, научните и иновационни области са свързани с това, а и с насърчаването на развойно-научната дейност. Така че трябва да създадем една истинска мрежа между тези взаимно свързани дейности, които се извършват от университетите и научните центрове, но също така и от компаниите и други заинтересовани групи. Идеята е тази област да се превърне в един център на иновации и то най-вече по отношение на устойчиви технологии, които могат да отчитат параметрите свързани с околната среда от стратегията. Също така по отношение на туристическите дейности, традиционните планински дейности, борба с климатичните последици, последствията измененията в климата също са много важни неща, на които съм наблегнал сериозно в своя документ. Втората основна тема е свързана с мобилност и свързаност. Тук трябва да бъде отчетен факта, че транспортните системи в Алпийския и предалпийския регион са изключително сложни и това се дължи на географските особености на тази област. Поради тази причина в много случаи местната транспортна система е напълно неадекватна. Очевидно, е, има много важни транспортни маршрути, които минават през тези региони. Но връзките между тези основни коридори и вътрешните транспортни системи са от изключително значение и тук определено има възможност, от която можем да се възползваме. Също така иновативни форми на транспорт биха могли да бъдат полезни там, където традиционният обществен транспорт не работи добре. Също така, там, където пазара не успява да се справи и, разбира се, е разрешено да се използват обществени ресурси според европейското законодателство. Същия проблем може да се приложи по отношение на липсата на дигитална свързаност в много от тези области. Ако искаме те да се превърнат в център на иновации и наистина да подкрепят това, което се случва в нашето съвремие, то обществените органи могат да се намесят, като подобрят свързаността и направят инвестиции където е възможно, защото в някои области виждаме, че пазарът търпи крах. И така, много е важно да има обществени инвестиции в този планински регион и това е нещо, което съм подчертала в своя доклад. Третата стратегическа тема, която съм избрала във връзка с Алпийския регион, е околната среда и енергетиката. В Алпите има невероятно наследство по отношение на биоразнообразието. То трябва да бъде запазено и също времено тук трябва да се намесят иновации, които да ни позволят да защитим околната среда. Това е особено свързано с стратегии за борба с замърсяването на въздуха. И това е особено важно по отношение на долините, защото там няма силни въздушни течения, те се намират в подножието на високите планини и поради тази причина борбата с измененията в климата е една от темите, която ще защити биоразнообразието. Разбира се, става въпрос за основни планински области в няколко различни страни, така че тук има и стратегическа цел да се работи заедно, за да можем наистина да защитим околната среда lo sviluppo delle energie rinnovabili. Eh, Очевидно е, че тази област е особено важна по отношение на развитието на нови форми на електричество, да речеме хидравлична енергия, има потенциал за слънчева енергия, за вятърна енергия, също така е важно да имаме устойчиво управление на горите от гледна точка на енергетиката, но от гледна точка и на заетостта. Наблегнала съм и на това колко е важна работата, свързана от Световния орган за мониторинг на гледчерите от гледна точка на КОП в Париж и това, което се случи като стратегии след това лекчерите ни помагат да видим какви са ефектите от постепенното намаляване на въглеродните емисии и тази тема вярваме е от изключително значение. Всички участващи страни, най-вече регионите и местните власти, трябва да участват в тази диверсификация на предлагането на енергия. Защото тук има огромен потенциал, който също така може да подпомогне и останалата част от съответните страни, които се интересуват и участват в процеса. Мисля, че това са основните неща от доклада. А, няма много време, е така или иначе малко злоупотребих с отпуснатото ми време, затова искам да напомня на всички колеги, че ще направим среща с докладците в Сянка в четвъртък сутринта тогава ще започнем една по-обща дискусия по самото становище и ще ми кажат дали смята, че нещо липсва, дали има нещо, което трябва да се добави. И възоснова, разбира се, на внесените изменения. Аз съм напълно отворена към възможността да включа различни неща в доклада които не сме включили към момента, частично заради липсата на място. Председателката благодаря. Започваме с дискусията. Започваме с докласите в сянка под този доклад. От името на НП Шмидт, заповядайте. Благодаря. Äh, благодаря на госпожа Бресо като докладчик. Е, Тя наистина е написала доклад, който аз мога да подкрепя. Мога да кажа на колегите от НП, че наистина става въпрос за един задълбочен документ. Напълно сме съгласни и приемаме факта, че трябва да бъдат вложени повече пари а не трябва да се осложняват административните органи. Затова определено не би трябвало да харчим пари. Както вие казахте, госпожо председател, тази област е заселена от над 80 милиона граждани, 7 различни страни, 48 региона. Доста време вече има специални въпроси, които засягат именно този регион. Те се идентифицират, това се прави обикновено на местно ниво там, но струва ми се доклада е една прекрасна възможност ние да можем да наградим нези проекти, които са наистина успешни. Имам предвид да предоставим финансиране за тези проекти, така че наистина ние сме до голяма степен за сериозно финансиране в този регион. И сме напълно съгласни с докладчицата във връзка с създаването на тази платформа за Алпийския регион. Мисля, че държавите членки също са признали това средствата, които са инвестирани в Алпийския регион, всъщност да водят до ползи в целия Европейски съюз. Става въпрос, да речем, за транспортната система, основни коридори минават през Алпите. Ако минавате през Алпите, няма как да стигнете от точка А до точка Б. В Алпите, разбира се, нещата са много различни Имаме и също така сериозно биоразнообразие, което трябва да бъде защитено, но не трябва да забравяме, че голям част от младите хора искат да се преместят в по-големите градове. И искаме именно на тези млади хора да покажем, че има възможности да останат в Алпите, да се реализират в личен и професионален план. Това разбира се означава, че транспортните връзки са от изключително значение – но трябва да подобрим и други неща, като широколентовия интернет, така наречения broadband. Тези неща трябва да бъдат гарантирани, защото ако не го направим, в близко бъдеще ще има алпийски долини, които ще бъдат напълно обезлюдени. Има много места, в които основният поминък е туризма. И туризма, да, наистина е нещо от изключително значение. То трябва, той трябва да бъде отчетен, важен е от гледна точка на транспорта и на това, което ще се случи в бъдеще. Но, мисля, че като цяло за бъдеще не трябва да се фокусираме само единствено върху туризма. Трябва да има стимули за различни търгови, за различни бизнес начинания, така че да останат да работят в Алпийския регион. Поради тази причина ще успеем да създадем работни места и ще успеем да мотивираме хората да останат в Алпийския регион. И отново казвам. Мой опит е следния. И от гледна точка на дискусиите, които аз съм провел в своята родна страна в Австрия, говорил съм с най-различни хора, регионални политици, менеджери, бизнесмени. Онова, което е наистина важно е, че трябва да работим отдолу нагоре. Не може да отидем там и да кажем, ние сме политици, ние имаме власт, ето това трябва да направите. Защото унези хора, които живеят там на място, знаят за какво говорят, знаят какви са условията при тях. И за това стратегиите трябва да са построени отдолу нагоре. Те са от изключително значение. И тук отново докладчицата е изключително права в своя подход. Аз наистина приветствам факта, че Европейския парламент ще участва. И то не само с одобряване на доклада, но трябва да излезем и извън това. Трябва, може би, да мислим по по-различен, нестандартен начин и да предоставим финансиране, с което да гарантираме, че транспортните връзки в Алпите ще се подобрят. Също така трябва да предоставим гаранции, че Алпийският регион има бъдеще. И това е важно не само за регионите, но и за цяла Европа. Благодаря, господин Льор. Следващия докладчик в сянка. Желаете ли думата? А, извинете, моля да ме извините. Господин Серначо Дото, имате думата. Заповядайте. Да. Да, действително, трудно е моето фамилно име. Благодаря ви, госпожо председател. Аз исках да благодаря на докладчицата за отличния доклад. Един доклад, който наистина обръща конкретно внимание на една област, която подлежи на развитие и трябва да бъде развивана през последните 15 или 10 години доста хора напуснаха Елпийския регион, преместиха се и ние на практика ставаме свидетели на прехвърлянето на две основно важни производствени линии в Европа и Италия. Имам предвид планинската област в Италия и Бавария. Енер... Транспортирането, преноса на енергия е, е много важен въпрос, но ето пък, че планините са високи. Необходимо е да има не пасивна инфраструктура, а активна инфраструктура. Ако има а, конкретно прехвърляне през даден коридор, да, това трябва да остане. Необходимо е наистина да има инвестиции, да се защитава биомногообразието, околната среда и прочее, всичко това, което добре познаваме. Така че, мисля, че е, отлично е, е обхванат този аспект в доклада на госпожа Бресо и аз наистина искам да й благодаря. Е, що се отнася до развитието на централната област, там където е акцента върху качеството на живота, върху благосъстоянието, това е важно, но а в крайна сметка а, не трябва да оставаме а, е, е, други а, е, зони извън вниманието ни. Аз, например, живея в една долина, която е изключително много замърсена, в долината на Алпите, изключително гъсто населена територия. Трябва да защитим подобни територии. Мисля, че становището и доклада насочва вниманието ни много добре към подобни проблеми. Очевидно тези коридори могат да доведат до благосъстояние, не само до отрицателни последици. Така че би трябвало да бъдем в състояние да разгледаме наистина на постигнатото и да вървим напред. Много е важно в името на, да работим в името на качеството на живота на унези хора, които живеят както на север, така и на юг. Благодаря председателката. Благодаря следващия докладчик сянка, господин Яковчич. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден на всички колеги. Позволете да използвам тази възможност да поздравя госпожа Бресо за отлично подготвения доклад. Несъмнено ще разполагаме с отличен доклад в края на процедурата и много бих желал да участвам в нея сега. Позволете ми да подчертая следното. Като докладчик за Адриатическата стратегия на Европейския съюз, следното – на времето, когато взехме решение да използваме подхода на трите нета, когато разглеждаме микрорегионите, мисля, че е тема, която подлежи е, на сериозни разисквания. Например, Адриатическо-юнийската стратегия, да вземем за пример – нямаме минимални структури за координация. И тук се позовавам на много малка структура, на двама-трима души в Брюксел или някъде в региона. Няма значение къде са те. Просто искам да кажа следното. Имаме достатъчно финансови ресурси, но аз съм на мнение, че в крайна сметка най-важното е координацията на различните програми и проекти които са на разположение, което ни създава проблем. Така че е необходимо да стъпим на онова, което сме постигнали, онова, което сме започнали. Една от слабостите на макрорегионалните стратегии може би е това. Както преждеговорищия спомена, Проблемът е във връзка с, с комуникацията. Ком, комуникацията в региона, към региона, алпийски имам предвид. Също така и по отношение на комуникацията между севера и юга на този район. Като човек, който често пътува през Алпите и Алпийския регион, мога да кажа, че аз често шофирам от Харватия до Страсбург, например. Мога да ви кажа по своя опит, че наистина има много какво да се желая по пътя и трябва да използваме целия потенциал на този регион в тази цел. Напълно подкрепям доклада. Мисля, че има много значими елементи в този доклад, особено проблемите, свързани с економическото развитие, както и други компоненти, които се упоменават в доклада. Но мисля, че трябва да насочи вниманието си върху това как да разработим стратегията след като тя се приеме. И в този смисъл комуникацията между севера и юга е от изключително голямо значение. Председателката, да, господин Шкарлет, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Аз също благодаря на госпожа Бресо за подготвения доклад. Съгласен съм, че наистина е изключително важно да включим и ефективното управление на високо ниво на макрорегиона – така както господин Явковчич е, каза вече, това е нещо много важно. След като изкажем своето мнение, мисля, че тези политики трябва да бъдат изпълнявани по един устойчив начин. И държавата членка, която е към този регион, би трябвало да може да използва наличните средства. Дали са европейски или частни, е, няма значение. По-нататък радвам се, че е, в доклада е, са включени толкова важни елементи, като опазване на биомногообразието, сътрудничеството между частния и обществения сектор и създаването на новаторски решения. Като докладчик в Сянка, за кръговата економика от Комисията по околна среда искам да подчертая значимостта на тази економика за Европейския съюз. И ние е, трябва да внесем е, промяна в нашия подход е, към кръговата економика. Трябва да защитим и запазим нашите региони. Трябва да подкрепим местната регионална економика. Що се отнася до промяната в климата, винаги във всеки бизнес модел трябва да присъства този проблем и неговото разрешаване, за да можем да използваме е, естествените ресурси, да повдигнем, повишим информираността на е, хората по места. И изключително важно е Европейския съюз наистина да бъде лидер в тази насока, особено що се отнася и до публичните поръчки, за да да може да се създадат зелени работни места и да се изпълняват принципите на кръговата економика. местното генериране на енергия е изключително важно за целия Европейски съюз, но не само това. Важно е за самия Алпийски регион да можем да реализираме този подход. Нужни са ни както проекти, така и технологии, които са приспособени към конкретните характеристики на този регион. Една от енергийните цели на Европейския съюз е, е сигурност на доставките на енергия, което е важно, е, е, що се отнася до стимулиране на местното производство. Това е важно и за местните потребители на енергия. Важно е и срещу, когато водим и борба срещу бедността по места. Алпийския регион е втория най-голям по отношение на биомногообразието. Там и планини, реки, езера, които следва да бъдат защитени. Трябва да защитаваме и екосистемите, да ги заопазим за бъдещото поколение. Благодаря, господин Руан. Има думата. Грация, президенте. Е, грация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата за всички елементи, включени в доклада. Бих желал е, да продължа казаното от колегите до тук. Съгласни сме, че Алпийският регион представлява наистина едно многообразие, което следва да бъде опазено във времето. Така че това би трябвало да бъде нашата отправна точка за да можем да отчетем е, онези действия, които трябва да предприемем, за да изпълним подобна цел. Наистина, региона трябва да се разглежда като една лаборатория, в която да изпробваме развитието за целия Европейски съюз в този смисъл. А, ние с а, този доклад можем да променим целия подход а, към този регион. Да се използват най-добрите практики от една страна, но също така и да се защитят горите, обществените блага, водата и трябва да обърнем сериозно внимание на земеползването да се въведат нови системи за измерване на напредъка, което се основава не само на економически показатели, но и на социални. И мисля, че трябва много да внимаваме относно това, което се а, е, извършва. Трябва да а, е, имаме предвид а, е, реалното въздействие върху околната среда. И тук трябва да се направи действителна оценка, защото не само трябва да опазим околната сестра, среда, би трябвало да обърнем поглед и към социал-економически економическите системи, от които зависят различните участници в процесите. Освен това, трябва да работим и по подхода отгоре надолу. Трябва да има преки допитвания. Винаги сме е, казвали това, а трябва да се използват и стратегии отдолу нагоре. Е, това е много важно, за да включим идеи, свързани с устойчиво развитие и планиране. Мисля, че това е подход, който е, е общ за всички нас. Всички, които се изказаха до сега, говориха по този въпрос. Но аз искам да отбележа трудните аспекти, когато се преминава от думи към дела. Често се говори за европейските фондове. Да, разбира се, от изключително голямо значение е това, защото економически аспект е много важен. Ако економиката наистина на даден регион следва да се а, а, обнови, е, а, този аспект е много важен. Но пък трябва да знаем за какви цели ще се използват тези средства. И в доклада, като четем между редовете, аз лично а, мисля, че има наистина намерение да се обърне внимание на големите проекти, свързани с преноса, с прехода, с транзита, което обаче надали всъщност ще запази богатството в региона. Говорим за високоскоростни връзки, мрежи и проче. Но според нас, преди да започнем да финансираме нови проекти, трябва да направим оценка на тези, които съществуват и е, да ги превърнем наистина в ефективни проекти. Ако говорим за възобновяеми източници на енергия, трябва наистина да проверим е, е, по какъв начин се използват стимулите. Не бива това да даде старт на спекулации. Имам предвид практики в водно-електрическата област, където наистина ставаме свидетели на създаване на богатство, което се изнася навън, а пък не защитава местните хора или местността. И на последно място, що се отнася до мащаба на региона? Позволете да ви кажа, че Алпийския регион, така както той е дефиниран, обхваща много широк мащаб. 80 милиона граждани попадат в него. Това, вероятно, е много интересно от една гледна точка и много примамливо, но трябва също така внимателно да подходим. Такъв голям регион обхваща много различни проблеми от друга страна много различни аспекти, които не непременно винаги вървят успоредно. Така че, когато даваме основата за конкретни действия, които може би ще бъдат успешни в един регион, не би трябвало това да доведе до унищожение на регион, в който има различни проблеми. Много благодаря. Благодаря, госпожа Крел. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на докладчика. Наистина много добър е, доклад е, сте представили, е, е представила тя. Наистина отнася се и обхваща много области, които биха били от полза за Алпийските, Алпийския район и мисля, че е добра основа, върху която да стъпим. Аз е, това, което ме занимава е въпроса за допълнителното финансиране, допълнителните средства. Е, за мен, е, според мен е необходимо да се използва кохезионната политика в тези райони за макрорегионална стратегия. Много по-интензивно да се използва в случая за алпийските райони. Това би трябвало, разбира се, и да се привлекат и частни средства, за да се постигне максим, максимум ефект от, на нашите политики. Не съм сигурна, че докладчата от е, е, е, ЕНП има предвид именно това, че ни трябват нови средства от европейските фондове за макрорегионалната стратегия. Тук съществува опасността да си подлагаме крак, така да се каже, един на друг, да се ритаме по кокълчетата, защото е, от една страна е, е, НЕП говорят за е, използване на кохезионните е, фондове, но е, много мнозина в този парламент биха желали да отделят средства за други проекти и ако сега кажем, че ще трябва да заделим повече средства за макрорегионалната стратегия, ще се получи едно надпреварва, надпревара, една, един вид конкуренция, защото други искат да се наблегне на други стратегии има е, други дълги европейски реки, е, други е, морета, на които граничи Европейския съюз. Е, така че много важно за мен е много стрикно да, да, да работим в това отношение и да е, подкрепяме и е, стимулираме именно е, по-доброто интензивно използване на ресурсите с една обща стратегия в е, общи рамки за определени европейски райони. Трябва да внимаваме, обаче, когато търсим допълнителни средства, в това отношение ще имаме вероятно трудности е, и е, трябва да сме подготвени за е, евентуални проблеми и трудности. Да, благодаря много. Трябва да сме е, много е, ясно, да, да, да са много ясно формулирани текстовете в окончателния доклад, за да е, е сме сигурни, че разбираме едно и също нещо, че го четем по един и същ начин. Сега господин Бобович. Е, благодаря. Благодаря на е, госпожа Бресо за този доклад. Е, наистина чудесен доклад е. Тук е, той се фокусира върху четвъртия макрорегион, както каза госпожа Бресо. Това е първата стратегия, която се отнася до планински, високопланински райони при такива стратегии обаче нещата винаги опират до пари. И аз съм убеден, че е важно тук хората в тези региони да, да се насърчи работата, съвместно сътрудничество на хората в тези региони. В тези райони са били опустошавани от войни, две световни войни, които наистина са се отразили и са е, отрицателно са повлияли на тези е, райони, райони. Когато говорим за макро е, район, важно е да е, обхванем и темата е, беженската криза. Е, става дума за границата между Италия и Австрия, например ето защо бих искал да наблегна на следното. Тази макростратегия е, има много повече, е, много по-широко, голямо значение, отколкото е, чисто е, финансовата подкрепа. Тук става дума за 80 милиона души. Е, хора, които живеят в далечни, високопланински е, райони, селца, но Това, за което става дума е за е, е съвместната работа, сътрудничество между е, планини и, и, и е, селищата в високите е, планински терени и долините. Същото се отнася и до водоснабдяването и водоползването на водните ресурси. Е, акцентите са поставени вяр... добре в доклада. Е, наистина това е един район, в който има силна економика в долините е, с много новаторски решения, но в планинските, високопланинските райони трябва да наблегнем на, на опазване на, на природата, туризма, пейзажа, защото е, след като няма, ако няма економическа дейност в е, планинските райони, е, населението там няма поминък и трудно ще оцелее, да не говорим за развитие. Тук се намесват и фактори като мобилност, взаимосвързаност, които са много важни, железопътни линии, Е, шосета, пътища, е, разбира се и цифровите, е, та комуникация също е важна, не по-маловажна от транспорта, транспортните връзки. Измененията на климата играят също много важна роля и се отразяват сериозно на тези райони. Свидетели сме на, на наводнения, нивото на реките се покачва, наводнява околни е, села. Е, сега сме в средата на зимата, края на зимата, е, положението с водите се променя. Има интересни енергийни източници, важни енергийни източници, е, ветрови, е, водни и е, много е различна ситуацията с енергийните източници в региона. На 26 януари в Словения се проведе една конференция на тази тема. 400 участници имаше от различни региони, различни градове. Създаде се една е, структура, която да администрира тези райони ще има представителство в... Е, ще се проведе последваща конференция в е, Брюксел през февруари изтекаха 20, дни от, 20 години от приемането на старите конвенции и аз мисля, че Убеден съм, че тази нова макростратегия ще е успешна и съм убеден, че на тези бъдещи конференции ще говорим и трябва да говорим и за други е, теми важни, не само за финансирането. Благодаря. Има ли други? Ако няма други от речи на госпожа е, Филмена Калана, ще дам думата, е, която е представител на Европейската комисия. Благодаря, господин благодаря, господин председател. Госпожо председател, първо благодаря на госпожа Бресо за отличния доклад и за препоръките към комисията, които ние абсолютно сме, с които сме съгласни. Поставено е ударението върху три въпроса, три теми които и за нас са най-важните. Първото е въпроса за управлението на тази стратегия, след това въпроса за финансирането и въпроса за взаимовръзката първо става дума за една стратегия, която се отнася не само до ем, планински райони, но и всички е, райони, които са около, е, около тази планинска верига. Става дума за една интегрална цялостна стратегия, цялостна стратегия между е, една планинска верига и е, при околните пространства. Колкото до управлението, комисията разбира се е, е наясно със своята отговорност и е готова да играе е, важна роля в е, координирането на тази стратегия. Но бихме искали също така да подчертаем, че тази стратегия е, е родена от силната воля в този регион и хората в него, които изискват такава стратегия. Затова трябва да се подчертае необходимостта от отделяне на съответния финансов и човешки ресурс преди, за да може всъщност да се изпълнява тази стратегия по един ефективен и правилен начин. Разбира се, сме гласни, сме с основната роля, която парламента има да играе в една такава стратегия и е, участието на, на, на парламента в управлението на тези стратегия е, е за нас също много важно. Добро предложение. Тук е, говорим за е, два различни видос, видове финансиране. Първо финансиране по проекти, това, стратегията няма да се, е, няма собствени средства, собствен фонд. Тя трябва да Е, интегрира различни други програми. Имаме над 80 програми е, по е, кохезионната политика, които трябва да са взаимосвързани и да се обединят всички тези проекти, които вече са, разрабо... се из... осъществяват в този район и които има стратегически смисъл. Сега вече ще зависи от критерия за подбор на проектите, които отговарят на, на стратегията или под някакъв приоритетен план също. Следствата могат да варират, но целта е вече оперативните средства на място да допринасят за постигане целта на стратегията. Е, след това става дума за финансиране на самото е, е, управление за стратегията. Тук малко е, е, сме в затруднено положение. Имаме една международна програма, е, която е, ще оказва административна подкрепа на стратегията, но очевидно е, че е, ресурсите по тази програма са ограничени. Ето защо ние много енергично така настояваме, препоръчваме на парламента нещо, което е направил за предишните три стратегии, да, да е, отдели е, фонд в собствения си бюджет, например за финансиране на обучение или seed money, така начални средства за тази стратегия. Колкото до тази стратегия също си поставя три е, тематични е, цели, но има и една четвърта, която е, е хоризонтална и това е пак управлението. С е, количеството на структурите, които вече оперират в този район, за нас е от основно значение да се създаде едно такова е, управление, което да е, свързва всички структури, за да се избегне е, двойно финансиране, дублиране и да не се повтарят интервенции, които вече са факт. Това е, е което трябва да се вземе предвид в тази стратегия. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожа Бресо, желаете ли да заключите по тази тема днес, да приключите с дискусията? Благодаря, госпожо председател. Бяха направени ужасно много коментари. При някои от тях нещата навлизат в подробности, така че предполагам, че тези неща ще се обсъдят по време на заседанието с докладчите в Сянка. Искам да се спра някои от по-ключовите въпроси, които се появиха вследствие на проведения дебат. Първо излиза въпроса с финансирането. Бих искал да кажа, че не става въпрос за допълнително финансиране. Става въпрос за това, че в политиката по сближаване има много ресурси, които са на разположение – те обаче имат за цел да имаме сближаване на стратегическата цел. И това беше казано от колегата от комисията. Не трябва да имаме разцепване или пък при покриване на проекти. Регионалните и местни власти, които трябва да отговарят за управлението на тази стратегия. Също така най-вероятно трябва да предоставят и човешки ресурси за координация и за интеграция на самия Алпийски регион. Освен това, ми се струва, че все повече с създаването на макроекономически стратегии, то ще стане важно за Алпийския регион. и за Европейската инвестиционна банка, както казва и плана на господин Юнкер, да се работи в онези области, в които има обща стратегия, която да позволи да се създадат платформи за финансиране, които от своя страна не представляват допълнително финансиране от страна на Европейския съюз, а напротив, могат да привлекат и допълнително финансиране от страна на частния сектор или от страна на банковия сектор. Това е нещо, по което ние сме работили и вярвам, ще можем да го обсъдим допълнително. Също така ми се струва, че за въпроси, които са стратегически за Европа и за света става въпрос за биоразнообразие, борба с измененията в климата и така нататък, възможността да се направят проект, да се направят а, пилотни проекти, да речем кръговата економика, дава възможност да се използват средства от различни фондове на европейско ниво. Но в този случай не трябва да се фокусираме върху региона, а върху проблемите, които се появяват в него. Други части на Европа, планински или такива с подобни характеристики, биха могли също да се интересуват. Може би нещата по Horizon, по Cosme, по Life, различни ресурси от тези програми биха могли да ни помогнат да се справим с основните въпроси, които се появяват от стратегията. И струва ми се, това е много важно. Така че, когато говорим за финансиране, не говорим за ново финансиране, говорим за възможността да фокусираме частното и обществено финансиране в тази насока с инвестиционни платформи, които Европейската инвестиционна банка може да създаде. Искам да благодаря на комисията. Много колеги наблегнаха на желанието и волята на парламента да участва ефективно във въпросите, свързани с управлението. И това се случва в един много важен момент. Струми се, че точно сега е важно парламента да участва, за да може по-добре като законодател да разбере какви са изискванията в регионите. Не говорим само тук, говорим и за много други места, които се организират по териториално сближаване. Те се организират, за да могат да се възползват от потенциала, който е предоставен от законодателите и от европейските ресурси. По отношение на транспорта, наистина би се съгласил с много от направените коментари. Извън тази стратегия, Имаме и мрежда ТНТ, която е одобрена. Важното в тази стратегия е капацитета и възможността напълно да се възползваме от инвестициите за да можем по-добре да свържем целия алпийски и предалпийски регион. Това е един от основните проблем в тази област, както казаха и колегите, това, че няма връзки. Така че трябва да използваме всички възможности, които са на наше разположение. Освен това, тази точка от стратегическо значение за макрорегиона, който вече има тези основни връзки, но риска, който се появява е, че могат да останат извън основните маршрути. Това е основното. Разбира се, не бива да пропускаме и управлението. Не трябва да оставяме тези райони сами. Тези, които трябва да работим с тях, сме ние парламента, комисията, националните правителства. Въпросът с а, информираността в региона също се появява, защото тази област е голяма. Тя не се дели само на планини и долини. И трябва да има структурен диалог между това, което се случва в долините и това, което се случва в планините. Трябва да бъде направена програма, която да е в полза и на двете, като учи техните особености. Това са онези области, в които проектите се създават и тук става въпрос за един област, в който регионите имат в общи линии цялата законодателна власт. И те са онези, които всъщност управляват политиката, извинявайте, фондовете за сближаване, кохезионните фондове. И всъщност те трябва да могат да осъществят ефективно управление, което да може да се възползва от огромния потенциал, съществуващ в областта. А, мисля, че това е първата стратегия, която е създадена, следвайки подхода отдолу нагоре. Тук обаче трябва да се работи първо по управлението и оттам да се премине към оперативно ниво. Има много други точки, които бяха споменати, много други неща, които се появиха като коментари и вярвам, че голяма част от тях ще се появят под формата на изменения. Отбелязала съм си повече неща, които можах тази сутрин. С някои, в някои случаи самите коментари бяха доста сложни по своята същност, но questione di come eh, la governance ние заедно с комисията успяхме да обсъдим по какъв начин въпроса за управлението може да бъде прегледан, за да може по-добре да се гарантира ролята на парламента. И това ще се приложи не само за тази стратегия, но вероятно и за други. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Бресо. Искам само да напомня на колегите. Крайният срок за внасяне на измененията е 26 април, вторник, 5 часа след обяд. Госпожа Бресо, а заседанието на докладчиците в Сянка вторник от 9 до 10. Пак повтаря председателката. 26 април, вторник, крайен срок за подаване на изменения. И така приключихме дебата по тази точка от дневния ред и продължаваме с размяна на мнения с госпожа Анна Лиза Бони, генерален секретар на Eurocities или още наречена програмата Евроградове. Къде е дамата? Тук чудесно. Като част от нашата годишна програма сме поканили представител на Eurocities, за да се осъществи размяна на мнение по много въпроси, включително градското измерение на политиката на сближаване. Eurocity се мрежа на много европейски градове, която включва членове от малки и големи градове из цяла Европа. Днес в нея са представители на 130 от най-големите градове в Европа Общо има представители на градове, в които живеят 147 милиона човека. Eurocities предоставя платформа за споделяне на знания на своите членове, както и за обмен на идеи. В много случаи, както и в своите документи, които изразяват позиция, те са за приобщаваща политика, отворени градове и политики, които ще отговорят на бъдещите предизвикателства в Европа с силен фокус върху метрополисите. Както и разбира се, възоснова на истинско партньорство. Госпожа Анализа Бони, която е генерален секретар на тази мрежа, е тук при нас да ни запознае с някои от основните приоритети, които искат да видят европейските градове в политиката по сближаване, най-вече в периода след 2020. Разбира се, нашата гостенка може да сподели всичко, което би искала да сподели с нас. Така че давам ви думата. Добро утро! Благодаря ви много за това, че поканихте Юроситис тук, за да можем да говорим пред вас. Много от вас вече ни познават, тъй като ние работихме с вас по Urban Agenda, програмата за градовете. Благодаря ви за това, че ни поканихте и благодаря за интереса на членовете на комисия Реджи към това, което ние имаме да кажем за сегашния период и за следващия период. Ще започна съвсем накратко по програмата за градовете на Европейския съюз, защото по нея вече сме се изказвали. Виждам, че докладчика по темата седи пред мен. Вие проведохте дебат по темата, така че ще отправя няколко послания във връзка с това как ние виждаме нещата във връзка с Амстердам и пакта от Амстердам. Предполагам, че всички вие сте наясно с процеса, тъй като Нидерландското председателство ви е запознало с него, но ще говорим за това какво ще се случи след Амстердам. И така няколко ключови послания от наша страна. За нас текста, такъв какъвто е днес, проекто пакта от Амстердам, е един добър резултат, общо казано, след като участваме в дискусиите на Европейския съюз за градовете през последните 20 години, смятаме, че текста наистина е приемлив. Много по-конкретен от това, което сме виждали в миналото, декларации и така нататък, така че той върви в правилната посока. За първ път държавите членки са готови заедно да работят по градски въпроси и това е, може би, защото вече не се притесняват, че ние търсим политика. Политика е дума, която ги притеснява от гледна точка на принципа на субсидиарност. Така че вашия доклад, заедно с усилията на Нидерландското председателство по тази инициатива, както и а, усилията на съответната генерална дирекция, наистина много помогнаха дебата да се развие. Ние участвахме, това беше чудесно. Изглеждат обещаващи нещата. И въпреки това ще си позволя да спомена няколко неща. Необходимо е този пакт да бъде и да гарантира изпълнението на реални действия. Трябва да има ясно въздействие по отношение на програмата с цел на живота в градовете. Ако не гарантираме това, все едно сме работили на вятъра. Трябва да видим механизмите за предоставяне, партньорства, плановете за действие и начинът по който ще се случат нещата. Трябва да сме сигурни, че те се водят от реалните нужди и проблеми на градовете. Инициативата трябва да идва от страна на държавите членки, от градовете. Вижте, например, ситуацията с беженците. Не знам дали сте видяли доклада, с който излязохме наскоро. Това са нуждите тенденциите в градовете. Това са нещата, които се случват в тях, така че трябва да бъдат взети предвид при оформяне на програмата. Разбира се, трябва да съответстват нещата на европейското законодателство, така че а, програмата за по-добра нормотворческа рамка наистина трябва да бъде свързана с градската програма. Трябва да има документи, за оценка на въздействието, защото по този начин градовете участват в предварителната фаза във връзка с разработването и прегледа на политиката. И това при всички положения ще направи нещата по-добре при изпълнението им. Става въпрос за неща като качество на въздуха, жилищно настаняване, кризата с мигрантите и беженците и накрая трябва да се гарантира, че финансирането стига до правилните бенефициенти. Не винаги е така днес. Има много случаи, в които парите стигат на национално ниво и това е. Така че, пак повтарям, първо конкретни цели. Също така на 30 май трябва да сме сигурни, че не сме приключили един процес, а сме започнали нов, още по-важен процес. След като нидерландското председателство приключи, въпросът е какво ще правим? Има предвид като приключи тяхното председателство, не като приключат по принцип. Онова, към което ние призоваваме, е ролята на Европейската комисия да бъде засилена като част от координацията на програмата за градовете. Трябва да имаме ресурси и съответно трябва да се поема политическа отговорност на най-високо ниво. Ако една от основните цели на програмата за градовете е по-добра координация, по-добра нормотворческа рамка, то тогава правилата наистина са както трябва и очакваме да чуем какво е вашето мнение. И освен това, трябва да гарантираме, че нези градове, които работят по партньорствата, не са просто изолирани гласове. Може би това е далеч от вас в момента, но точно това се случва. Има градове, които казват, добре, искаме да участваме в партньорства, кой ще председателства, кой ще координира нещата. Трябва да сме сигурни, че когато се водят преговори и когато се говори с градовете, посланието, което се отправя, засяга цялата градска система. Тоест, ако вземем, да речем, за пример, кризата с беженците, ако се водят преговори между градове, не се говори само за това кой къде седи и кой какво го засяга, а трябва да се говори за общите неща, т.е. да има разговор за ролята на града в съответната политика, за финансиране, финансирането за интеграция на беженци също е допустим разход за градовете, така че трябва да имаме асоциации, асоциации като нашата, тук си правя самореклама, но те имате институционалната рамка, която позволява да се възползваме от посланията, които се отправят като молба от страна на градовете. По отношение на качеството на въздуха, непрекъснато казваме, трябват ни по-координирани политики между Генерална дирекция околна среда, да речем, а, директиви, извинявайте, като директивата за околна среда, директивите за въздуха и така нататък и за климата. Въпросът е комисията, държавите членки да направят нещо, за да се премахне тази пречка и да можем да имаме качествен въздух в градовете. Трябва да сме сигурни, че представителните организации стоят на маста заедно с страните в партньорството Това означава, че ние не трябва да бъдем само наблюдатели, а да можем да участваме активно в процеса. И отново по отношение на партньорство, да нека не създаваме нови организации. Риска тук отново е, че ще изхъбим ресурси за нови срещи, за информация и така нататък. Много неща вече се случват в рамките на мрежи като нашата, не, не само при нас, в държавите членки, в отделните генерални дирекции на комисията. Нека да капитализираме възоснова на това, което се случва. Да речем партньорство във връзка с а, качеството на въздуха. Миналата седмица направихме една такава среща. 50 града се срещнаха с представители на комисията, на генералните дирекции и успяха да кажат какво им трябва. В момента градовете нямат ресурси. Ако трябва да ходят на срещи и да изхъбят част от своите ресурси, то резултата от тези срещи трябва да им е предварително ясен. Това са някои от основните послания, които искам да отправя към вас. И последно, но не по важност, са държавите членки. За пореден път виждаме, че в партньорствата държавите членки не участват активно. Комисията води нещата, а държавите членки са една-две за партньорство. Така че ако не искаме да премахнем пречките и да направим по-добра регулаторна рамка, трябва да се има предвид, че голяма част от препятствията и бариерите са на национално ниво. Така че вие като депутати в Европарламента, като комисия, която стои зад градската програма, трябва да се замислите какво мислите вие по този въпрос, какво може да се направи на национално ниво, за да може и държавите членки да участват. Не да се занимават само с националната си политика, но и с общата европейска програма. Също така, те трябва да работят като усиловател, за да може градската програма да стигне до всички градове в съответната страна. И така, това е съвсем набързо. Постарах се да бъда бърза. Нещата, които бихме искали да поговорим с вас по отношение на градската програма. Можем да говорим и за политика на сближаване, но това беше основното. Председателката благодаря. Имаме кратък списък. Започвам с колегата Вества. Äh, Благодаря, госпожо председател. Анализа ние е, често сме обсъждали и сме работили по градската е, програма заедно и наистина очевидно е, сме подбрали подходящ момент за този доклад, е, защото е, нещата, за които ти говори, е, оценка на въздействието, финансиране, партньорство, всичко това се съдържа в доклада и наистина трябваше в крайна сметка след 20 години да разработим някаква е, политика по отношение на градовете. И мисля, че Е, трябва да видим как ще си разпределим задачите в това партньорство. Има, според мен, е, пет е, партньорства. бедност, подобрение на въздуха, градоустройство, изграждане на жилища и Напоследък е, с, е, е, говорих с е, нашите, нашия орган, който отговаря за е, градовете. Наистина на 20 май не приключва тази програма за градовете. Напротив, е, трябва да е, не допуснем вакуум. Трябва заедно с парламента и с. Е, съвета до сега всъщност работихме добре, е, разбира се, в Амстердамския е, пакт от Амстердам има неща, които е, са добри, които обаче търпят и подобрение и е, мисля, че в това отношение заедно ще работим добре. Мисля, че комисията сега е, е на, на ход и е, те крайна сметка три години се работи въпроса и накрая трябва да има някакъв резултат, който да след това да се прилага и изпълнява от градовете, не само от големите, но малките и средни също така. И както се каза, е, Германския съвет за градовете се интересува особено от този въпрос. Има и проблеми и трудности е, да именно да бъдат убедени градовете е, в смисъла от такова партньорство, да участват в е, е, всичко това, защото на практика не се знае с какви възможности разполагаме, какви капацитети имаме на разположение и мисля, че в това отношение трябва да се допълне текста с още няколко изречения. При комисията всичко трябва да върви заедно и е, оценката на въздействието и осъществяване, координирането. Е, в, нашата, в нашия текст ние казваме, че искаме максимално така високо да, да, да ударението да е върху е, по-гъсто населените райони. Благодаря, е, както казах вече, за доброто сътрудничество и както каза и ти, 20 е, май няма да е края, началото. Благодаря сега, госпожа Малетич. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожа Бани, за вашите уводни думи. Мисля, че вие подчертахте нещо много-много важно. А във връзка с изпълнението на градския дневен ред. Да, има участие на градове, е, участие на Европейския парламент и прочее, но липсват държавите членки. И това е изключително важно. Как може да се изпълнява една програма за развитие на градската среда без участието на държавите членки? Те трябва да подкрепят градовете си. Необходимо е да се извършва хармонизация на ниво държава членка. Има много хоризонтални въпроси, но има и някои вертикални. И решенията трябва да се взимат сътрудничество с националните парламенти, с участието на правителствата. Може би можем като Европейски парламент да допринесем, като организираме наистина едно разискване, включващо националното ниво по отношение изпълнението на дневния ред за градовете, за да видим как да продължим работа защото в, в държавите членки трябва да има отговорност от страна както на правителствата, така и на министерствата за изпълнението на тази програма. Председателката. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. Да, разбира се, много добре знаем какви са дейностите на евроградове колко силно е въздействието на тази организация. Важно е да се проумее също така, че онова, което се предлага от холандското председателство, това партньорство, то вече съществува, но между градовете. Много добре организирано е от организацията Евроградове обмена на опит е много важен, не само по отношение на минала практика, но е, обменят се и проблеми свързани с бъдещето. Всичко това трябва сега да се прехвърли на различните нива много интересно в предложението е наистина това общуване на различни нива, държави членки, градове, други организации, всички заедно следва да работят. Да, трябва да наблюдаваме много внимателно не само резултатите, но начина по който се изпълняват партньорствата. Необходимо е Европейския парламент да осъществи известно наблюдение. Ние вече имаме три партньорства, които са факт. Е, знаете, например, че съществува словашкото партньорство, т.е. Словакия е председателства в областта на жилищната политика има и друго партньорство, което се организира от холандското председателство и прочее. Знае за три такива председателства, които са в ход е, на партньорства. Трябва да дадем възможност за наблюдение на изпълнението на тези партньорства. Естествено, ако Европейският парламент има конкретно ясна роля, в този процес по договора от Амстердам. Зная, разбира се, че тук все още е, работата е в ход относно представителството на Европейски парламент в различните комитети, организации и прочее, но що се отнася до представенето на а, а, генералния секретар на организацията, позволете да ви задам въпроси не само на вас, но и на комисията и ще кажа още нещо. И така, сега разбира се, това е едно пожелание. Според програмата и а, пакта от Амстердам, наистина а, градското развитие е хоризонтално. Това е факт. Факт за всички политики транспорт, регионална политика, новаторство, в това число новите технологии, всичко. Добре, ако е хоризонтално, тогава кой всъщност ще осъществява координацията? Значи, Европейската комисия казва, че трябва поне пет комисари да работят. Поне по въпроса което означава, че на практика комисията ще го координира, така ли? Европейската комисия готова ли е наистина да има място за тази координация? Кой ще организира? Кои ще бъдат тези хора, които ще координират? Кой ще участва? Знае, че въпросът е риторичен, защото знае как работи всичко това. Всички знаем. Никой не знае кой какво координира. Може би пак е Амстердам ще осъществи връзката в целия този процес и както имам в доклада на Вестфар, ние поискахме конкретна координация и функция в тази насока. Отговор няма все още. Искаме да знаем лично кой ще отговаря, ако процесите са хоризонтални. Това е едно. На второ място. Друго съмнение ще споделя. На 3 май не че ще приключи този процес, но интересно ми е какво ще се случи след трите години. Защото три години 16, 17, 18, може би дори 2019 в това число, част от нея, ще се стигне до констатации през 2019. И тогава политиката по сближаване трябва вече да е окончателно оформена. Какво ще следва след тези три години партньорство? Това е реален въпрос ако не е прекалено късно за политиките за сближаване, ние е въпроса. Мисля, че всички ние трябва да имаме конкретни заключения от оценките на въздействието в хода на този процес, за да можем да подготвим политиката по сближаване. В противен случай, ние просто ще стигнем до нещо много интересно. Едни заключения, пък процесите ще върват в друга посока. Много интересно. И така, трябва да се проследи не само развитието на пакта от Амстердам, но и тригодишното протичане на партньорствата. Трябва да получим много ясни отговори днес. Какъв точно е плана? И една бележка. Нещо, което не, не съм съгласен в евроградове. Поне някои от моите колеги в този парламент, в нашата комисия, все още се борим за градска политика – може би от политическа гледна точка не е съвсем коректно, но това е нашата роля като политици. Да кажем, трябва да има европейска градска политика, която не е против субсидиарността. Разбирам, че един компромис наистина рано или късно ще се постигне, когато говорим за градска Стокийската програма. Нужен е инструмент, хоризонтален, сложен. В него ще бъдат вплетени други инструменти. Въпросът наистина е сложен, но това иска да ви кажа. Благодаря председателката, благодаря много. Господин Ван Нистерой, заповядайте. Съвсем накратко. Наистина сега е прекрасно, точно преди пакто от Амстердам, да разискваме този въпрос. Наистина, сега сме на гребена на вълната. От няколко десетилетия нараства тази вълна. Нека да погледнем положително на всичко. На второ място като е, нач... разглеждаме начина по който работи този пакт, става дума винаги за ангажименти. И наистина има една рамка, но трябва да създадем коалицията на желаещите в хода на реализиране на процета. Аз съм съгласен с Ян Олбрихт, който казва, да, разбира се, това е широка програма, но защо пък ние в нашите разисквания в бъдещата политика по сближаване, в разискванията, които водим в средносрочните планове и доклади, защо да не интегрираме и подхода, така както направихме за регионите? Направихме го за договорите, за субсидиарността, така че тази много важна област на Европа, големите градове, градовете, може би трябва да търсим равновесие между всички нива. Можем да водим разисквания и дебати. Няма нужда да чакаме три години да отминат. Има различни политики в Европа, разбира се, които оказват въздействие върху нашата програма, едно от което е, разбира се, регионалната политика и ние сме съгласни в нашата комисия по този въпрос. Много се радвам, че нашата делегация е много силна, която ще участва в Амстердам за дебата със съвета, защото те, когато извършваме нашите срещи в комисията, например, ние а, сега сме изправени и лице, лице се срещата в Амстердам. Винаги сме казвали, че нещата не са коректно формулирани, трябва да го кажем. Ако позицията на парламента не е ясно, това е друго. Ако имаме и ясен посланник, е, който наистина няма ясна позиция, ами той просто очевидно няма да има какво да прави, ще бъде освободен, така че ние трябва активно да участваме в подготовката. Мисля, че всички сме съгласни. Трябва да се опитаме наистина да укрепим нашата роля. И то не е случайен принцип, а по замисъл да го направим. Okay, thank you. Благодаря. Господин Коцолино. Имате думата. Благодаря. През месец май няма да поставим края на процесите, а началото на нов богат етап от политически инициативи. Подкрепям много отказаното вече и няма да го повтарям, но искам да направя и едно продължение, ако ми позволите, относно работата, която извършваме сега. Това, което правим ние, именно по ревизията на политиката по сближаване, разбира се, засяга и е, градската тема. Тя е част от политиката и непрекъснато се връщаме към отправната точка на нашите разисквания. Ако този план за действие за градовете е, стартира веднага след срещата в Амстердам, евроградовете трябва да бъдат наистина водещи в този процес. Тогава, може би, нека да преобърнем разискванията – именно градовете, съюзите на тези, които е, проявяват интерес да ни помогнат как да разсъждаваме ние относно е, политиката по сближаване. Нека да започнем от хората по места, а не тук е, да говорим за политики и проче и проче. В комисията текат процесите, естествено, в парламента също. Но политиката по сближаване е изключително важна. Ролята има много голяма, централна роля що се отнася до тази политика, но нека да насърчим участието на всички по места отдолу нагоре. Е, да кажем 6, 7, 8 месеца по-късно от днешната дата, защо да не е, видим по какъв начин мислят градовете, как виждат те политиката за сближаване след 2020 година. Може би това ще бъде добрия начин да работим наистина с вас в хода на тези процеси. Нека да не пропиляваме онова, което се създаде в Амстердам. Нека да има последователност в тази насока. Не бих искал месец май да бъде края на този процес. Както казах, бих искал той да бъде а, началото на нова фаза и да придадем повече значение на тази тема. Благодаря председателката. Друг дали желая думата? Благодаря на всички колеги които се изказаха в хода на разискванията. Наистина много важно е да намерим нашата роля, ролята на Комисията по регионално развитие, ролята на Европейския парламент в този процес, за който всички сме съгласни. Той няма да свърши на 3 май, ще продължи и нека да работим заедно с националните парламенти, с местните регионални власти – посредством различни събития, различни дейности, включително участието и на евроградове, ще бъде от изключително голямо значение. Нека не намерим правилната посока. Ние планираме нашата програма за програма, за контрол, заедно с участието и на представители на националните парламенти и пакта от Амстердам, темата за градовете ще бъде част от нашите бъдещи заседания и ще можем да продължим разискването с участието на националните власти, както и с представителите на градовете. Бихте ли желали да вземете думата на този етап и да приключите темата? Благодаря. Само на няколко неща ще се спра. Когато говорим за е, градската политика на Европейския съюз, ние се намираме на един етап, когато, разбира се, наше намерение е да създадем такава политика. Ние сме убедени от необходимостта. Но ако нямаме съответното управление, тогава не, няма да сме изградили е, добрата база, за да стигнем до там, където искаме. И е, липсва важен елемент. Трябва ни първо да заложим това, преди да работим за нова градска политика на Европейския съюз. Така че, според мен, трябва първо да засилим този момент, за да можем да, да, да осъществим, да постигнем целта си, да изградим основата за по-нататъчната ни работа. Когато говорим за това, кои градове ще участват, където се спомена германски и така нататък. За мен отново тук нещата опират до вътрешното управление. Как да направим така, че не да имаме 20 000 е, градове от Европа, но да работим за прозрачност, за, за е, и, и е, солид, солидния канал, в който ще попадат, е, ще, който ще подава е, посланията. Тези послания ще се постигнат чрез един консенсус, затова говоря за представителни мрежи, т.е. някой, който да ги изработва. За нас действително става дума за това да използваме, да, да поставим съответната рамка и да, да осъществяваме това, за което говорим. Не трябва да преоткриваме е, колелото, но трябва да заложим съответните условия за държавата, чак и за комисията. Така че това е важно за мен. Работа по прозрачността и по този канал ние знаем, ние знаем каква е нашата отговорност за отношение за 140 е, големи градове, но сме готови да работим и с други в партньорство. След това мониторинг, последваща работа и така нататък. Важно е не само какво ще се направи е, в тези три години, но в целия период, защото кохезионната политика може би е най-важната, която метода на, на, на градската програма ще се прилага, за да сме сигурни, че е, това градско измерение е отчетено в достатъчна степен. Трябва поне като регулиране, пък и ако щете и финансиране сега се преразглежда е средносрочния преглед на бюджета, как да сме сигурни така, че резултатите и посланията от градовете се а, подават в а, и стигат до, до секторните, до а, местата, където се разработват секторните отрасловите политики. Може би тук градската интергрупа може да играе своята роля в това отношение, не знае, но в транспортно законодателство наистина има захранване от а, градската мобилност и партньорство с градска мобилност. А, всичко това трябва да е хоризонтално а, със съответните ведомства, отраслови, не само градските министерства и съответната координация с Европейския съюз и отрасловите, така да се каже, комитети. Това за мен е много важно, за да имаме последваща работа. Връзката с е, кохезията и тук е, стигам до тази част. Тук имаме също няколко послания. кохезията това е всъщност пакета, е, бюджетния пакет. За нас това е от е, решаващо значение, защото там има много инвестиции, които се отнасят до градовете и вече се забелязва едно подобрение в годините, в различните програмни периоди, благодарение и на вашата роля, разбира се, на Европейския парламент и на други, които тласкат и натискат за една такава силно измерение е, градско измерение в кохезионната политика, но все още не сме постигнали целта си. Първо трябва да видим какво става с кохезионната политика. Така че моето най-важно послание е първо да, си, да видим във времето как ще разпределим нещата. Не искам да кажа, че вече е късно, макар че това е парадоксално. Парадоксално, като помислите, че управителните органи започват е, две години след одобрение на регламента е, да, да изразходват средствата. Но ако не почнем незабавно да мислим какви са политиките, архитектурата, е, правилата, е, ще е, се стигне до това положение, на което се намираме сега. Пълен провал като изпълнение, бавене, отлагат се регламенти за актове по делегация и, и е, изпълнение, не може да се прилагат инструменти за финансово инженерство, е, тъй като е, не е готова и, и е, регистр, така да се каже. И вече ние прилагаме градската програма, изслушвайки нас, е, регионите, е, но трябва преди всичко да разберем какво искаме да постигнем. Така че моето първо послание е, ако искаме да постигнем една, да имаме една е, цялостно, една напълно различна кохезионна политика, трябва да внимаваме много за изпълнението. Аз така идвам от света на изпълнителите, така да се каже. И а, нещата са много трудни. Направо полудяваме а, и хората, които а, осъществяват всичко това, за да а, заложат а, системите на управление последните две години. И ако сега е, им кажете, че козионната политика ще се промени е, тотално, направо е, ще се стигне до революция. Дори сега е трудно да се намерят бенефициенти, които са готови да изразходят тези средства. Така че искам да сме да направим така, че или да елиминираме изцяло кохезионната политика и да минем към нещо различно, но ако продължим с нея, трябва да сме е, сигурни, че е, е, регулаторната база си остава същата може приоритетите да преподредим, да, да внесем малко повече гъвкавост, е, за да отговорим на нуждите на е, кризата в момента, но е, защото нещата се застъпват, натрупват. Въобще трябва да мисли много за споделеното управление и всички тези въпроси. Това е моето послание. Нека да максимална степен да използваме съществуващото, преди да разбием цялата структура, за да въведем нова. Чувам, че комисията има други идеи за използване на кохезионната политика. Е, най-официални такива идеи е, се чуват в е, публичното пространство. Да държавите членки да осъществява своите програми за реформи, финансови инструменти, не знае за какво точно става дума, но трябва да започнете да, да действате е, за точното разбиране и интерпретация на понятието кохезионна политика. Какво ще разбирате под нея? За нас кохезионната политика трябва да бъде по-градска, отколкото е. Сега говорим за около 20%, с минимум 5%. Това е известно постижение но ние искаме повече. Много повече делегиране на правомощия към градовете, експерименти като ITI или други форми или пряко делегиране, ако щете, това са важни елементи. Ако искаме да имаме цялостен, интегриран подход, защото в момента не се прави това. няма никаква интеграция на място в градските райони. Това е, е важно за нас. Другият важен момент е партньорството. Ако искате нещата да са както трябва в градовете, сега няма да ви повтарям аз звучи истини, че е, враговете живеят 75% от населението, но това са фактите. Ако искате да е, имаме конкурентна Европа, градовете играят огромна роля. Така че ако искаме кохезионна политика, която е по-скоро градска, повече градска, трябва държавите членки да изградят тези партньорски споразумения и оперативни програми и да ги е, е, приведат е, в по-голямо съответствие с по-доброто партньорство. Сега имаме селекторно сътрудничество при подбор на проектите, някакъв кодекс на поведение, който не всички спазват, но ни трябва дълг да, да качим нивото, да качим летвата и нови иноваторски действия. Виждаме как много градове откликват на този призив. Това е наистина важен и добър начин да се накарат градовете да използват новаторския подход. Така виждам, че нетърпеливи погледи, може би трябва да спра. Интегрирания подход, партньорството, мисля, че, мисля, че формулирах основните послания на този етап, в който се намираме. Ние сме на ваше разположение, готови сме за обмен на мисли, разговори, ако щете на техническо равнище, да, се, да видим какво може да се направи за е, привнасяне на нови практики, нов опит е, при изпълнение в градска среда на структурните фондове, какво работи до сега, къде трябва да се е, подобрят нещата. Но, както казах, е, основното послание за нас е кохезионна политика, която е отворена, открита за всички видове територии и ако е, това е една битка, която се води, ако искаме да продължим, ние трябва да отстояваме позицията си с много по- положителна връзка с селскохопанските райони, защото този селскохопански райони и този, тези сблъсък или противоречие между двете, от него няма полза никой. Защото тези селски райони косвено се управляват от градовете или градски райони. Разбира се, връзката с регионите при е, разработване на оперативните програми и накрая най-важното послание е, да се опростят нещата. Аз съм е, член на групата Високо равнище за опростяване на структурите програми за бенефициентите. Там има три или четири области, които са силно политизирани, по които трябва да работи въпроса с одитите, е, държавните помощи, сроковете, първично и вторично законодателство и въпроси свързани с тях. По тия теми мога да говоря цял ден, но не това е целта на занятието. Така че на ваше разположение съм, когато желаете да проведете разговор е, с нас, с мен по тези въпроси, може да разчитате, че ние ще ви представим е, мнението на градовете. Благодаря. Това всичко е част от подготовката на комисията Реджи за подготовка на дискусията за бъдещата политика по сближаване. Вчера започнахме с първата дискусия по многогодишната финансова рамка, което също беше част от подготовката. Ето днес чуваме вашите послания и си мислим за срещи с националните парламенти. Мислим и за това да разгледаме програмата за градската среда, за развитие на градската среда. Така че в момента сме в а, средата на дискусиите. Вие чукате на врата, която сме готови да отворим и с удоволствие а, ви уведомявам, че ще продължим нашето сътрудничество. Надявам се, че ще може да участвате и в бъдещите ни заседания, които ще се проведат в различен формат, за да можем да обсъдим бъдещите политики и ролята на градовете в бъдещата политика по сближаване. И така, ако няма други желащи да се изкажат, ще искам да ви благодаря и да кажа, че отново ще се видим. Благодаря, благодаря много на всички. Колеги, продължаваме. С следващата точка одобряване на решенията на координаторите. Координаторите се видяха вчера и техните решения бяха изпратени към вас с имейл. Одобрявате ли? Чудесно. Не виждам възражения. По точка разни. Има ли някой, който би искал да се изкаже? Не. В такъв случай ще се възползвам от възможността да ви припомня, че има заседание, на което ще се вземе решение каква ще бъде ролята на регионите. То е организирано от НП. Днес от 5.30 ще се проведе това заседание в читалнията на библиотеката към ИПРС. Имаме различни оратори, включително госпожа Хюбнер, която ще се изкаже. И така, това беше всичко за днес. Отново ви напомням, следващото заседание на нашата комисия 24 е май. След обяд ще бъде само половин ден. 24 май. Това е последното и председателката любезно благодари на преводачите. Благодаря и на всички членове на комисията, да казва тя. Приключвам заседанието.